Протоколът и текстовете, приети на заседанието на 16 февруари 2012 година, са ви предоставени. Има ли възражения срещу протокола? Няма. С това той се приема. Комисията по правни въпроси на заседанието си на 1 март 2012 година, съгласно член 3 от правилника за дейността, проучи мандатите на новите членове и ги обяви за валидни. Става дума за мандатите на колегите Никос Крисонгелос, считано от 2 февруари 2012, на Фил Беньон, считано от 6 февруари 2012 и на Емер Костело, считано от 15 февруари 2012. Предлагам да обявим тяхното членство в комисията за действително. Няма възражение срещу това. Членът на Европейския парламент Роджер Хел